се смятат за прияти. И сега преминавам на английски към изборите. Първо гласуваме доклада на господин Галтиер. Става дума за електронен вод, поименен вод. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме доклада на госпожа Суинбърн, госпожа Суинбърн. Относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкциите. Първо, блок 1.5 за кой е за, против, въздържали се. Приема се. Първо изменение, две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приемат се. Ако искате да проверим, мисля, че нещата бяха ясни. Шесто изменение, две части. Добре, добре. За, за пръв път председателствам гласуване, така че извинете ме. Сега ще провериме гласуването чрез по електронен път, втора част на шесто изменение. Моля, гласувайте. Не, става дума за втора част от първо изменение. Поправя се председателя. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема. Amendment 6 in two parts. The first part. Шесто изменение, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против and abstentions. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Бих искала да провериме, така че моля ето електронно гласуване по седмо изменение. I close the vote. And the... Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. то Кой е за? Who is again? Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Да, ще проверим. Начало на електронното гласуване. And I close the electronic... Край на електронното гласуване and it has been carried as well. Приема се. Now we come to the Гласуваме предложението на комисията. Кой е за? Who is against? Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме законодателната резолюция. По Поименно гласуване. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. And it has been Приема се. And now the third point on the agenda. Третата точка в дневния ред е доклада за конференцията на ООН по изменението на климата през 2014 година в Лима, Перу. Започвам с параграф 4. Гласуваме го в две части. Гласуваме първата част. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Начало на електронното гласуване. And I close the electronic vote. Край на електронното гласуване. It has been adopted. Приема се. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 14 от две части. Първата част кой е за? Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Начало на електронното гласуване в параграф 14, първа част. And I Close the vote. Край на гласуването. Приема се. Втората част за против въздържали се. Нека проверим. Начало на електронното гласуване. And I close. Край на гласуването. Приема се. Параграф 16. Изменение 9. Кой е за? Who is against? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 16. Не. Да. Ако е, го отхвърлим, ще трябва да гласуваме първоначалния текст. Гласуваме него. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 24. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 26. Кой е за? Първата част. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Параграф 29, изменение 2, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 32, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 33, изменение 3, кой е за, против,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 Край на гласуването. Приема се. Първоначалният текст отпада. Преминаваме към параграф 39. Изменение четвърто. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Не, отхвърля се. Исках да кажа отхвърля се. Параграф 41 от две части. Първата част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част, за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 43, изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се с ясно мнозинство. Параграф 51. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 55. Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се с ясно мнозинство. Параграф 56 от две части. Първата част кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 57 от две части. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. След параграф 60 имаме изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, против, въздържали се. Нека да проверим. Като че ли се приема, но все пак да проверим начало на електронното гласуване. And I close the electronic... Край на електронното гласуване. Приема се с явно мнозинство. Моля ви, вдигайте по-високо ръце. Съображение 1. За. А. Съображение И. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение Хикс. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Начало на електронното гласуване. And I close the electronic Край на електронното гласуване. Приема се. Сега гласуваме цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря ви. Now we come to the explanation of... Сега преминаваме към обяснения на вота. Not wanting to explain their votes to leave помоля колегите, които не желаят да се включат в обяснението на вота, да напуснат залата, за да останат тук само тези, които желаят да вземат думата.